Надявам се, че всички си носят електронните карти за гласуване, защото, както знаете, когато резултатът е неясен, прибягваме до електронно гласуване. И така, преминаваме към точка 7 от нашите, нашия дневен ред. Осма в дневния ред емисиите от промишлеността на Холгер Крамер. Имате доклада пред себе си. Знаете, че има и компромисен пакет, който е публикуван най-отпред и съдържа различни части от доклада. Сега въпросът ми към вас е кой е за компромисния пакет? Кой е за компромисния пакет? Благодаря. Кой е против? Кой се въздържа? В такъв случай компромисният пакет е прият с голямо мнозинство, което ни спестява и улеснява много други гласувания. Предложение за изменение 9 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Предложение за изменение 83 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Предложение за изменение 84 за против, въздържали се, отхвърля се. Предложение 10 на докладчика. Разделно гласуване. Първа част за против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против въздържали се, отхвърля се, но нека да проверим с електронно гласуване по втората част. Начало на гласуването за втората част на предложение за изменение 10. Край на гласуването. Всъщност резултатът е ясен. 9 за 1, 31 против. Отхвърля се. 85 и 86 идентични са за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 87 за. Против въздържали се, приема се. Добре, да проверим. 87. Край на гласуването. Да, Приема се 23 има за, 21 против, 87 се приема. Идентични предложения 88-89 за, против, въздържали се, приема се 90 за, против, въздържали се, отхвърля се 11 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 92, 93, 94. Не, само 92, 93 поправя се председателя за. против, въздържали се, отхвърля се. Добре да проверим. Край на гласуването. 28 за, 20 против. Приема се. 92 и 93 идентичните предложения. 94 отпада. Минаваме на 95. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронно гласуваме, за да проверим 95. Край на гласуването. Отхвърля се, както и предполагах. 27 против, 23 ма за. 96 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 98 и 99 са идентични за. Добре, първо, извинявайте, 97. Кой е за 97? Против? Въздържали се, отхвърля се. 98 и 99 идентични. За. Против? Въздържали се, отхвърля се. 13 за. Против? въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 105 с идентичните предложения. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 121, 122, 123 за, против, въздържали се, отхвърля се, но ще проверим. Гласуваме електронно 121, 122 и 123. Край на гласуването. Наистина а, е на канта резултата. 25 на 25 отхвърля се. 124 отпада. Сега минаваме на 20 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 125 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 126 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 127 за. Против въздържали се, отхвърля се. Прелистваме и стигаме до страница 11 долу. Предложение 23 на докладчика за. против, въздържали се. Проверяваме. Гласуваме електронно 23-то предложение. Край на гласуването. С малко мнозинство се приема 26 на 24. Сега 165 за,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 против, въздържали се, отхвърля се. 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 и 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. 173 за, против, въздържали се, отхвърля се. 174 е оттеглено, 177 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 178 и 179 и 180 идентични за. Против, въздържали се, проверяваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с голямо мнозинство 22 на 33. 181 за. Против въздържали се, отхвърля се 182 и 184 идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 182 и 184 начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Приема се 31 на 26 приема се. Продължаваме с 185, 186, 187 и 188. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме. 185. Край на гласуването. 27 на 29, както вече казах, отхвърля се. 191 за против въздържали се, отхвърля се. 193 за Господин Роси, не, против сте, така ли? Против. Въздържали се, отхвърля се. Господин Роси гласува против собственото си предложение. 192 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 194 за. Против. Въздържали се, приема се. 195 за. Против. Въздържали са. Предполагам, че се отхвърля, но да проверим. 195. Край на гласуването. Прав съм бил 27 на 29. 196 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сто деветдесет и седем за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 198 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 199 е оттеглено. 200 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 201 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 202 за. Против. Въздържали се. Приема се. 30. Първа част. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. 30. Първа част. Край на гласуването. 28 на 27 приема се с много малко мнозинство. Продължаваме с 207 в долната част на страницата. За. 207. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30, втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 33 част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 213 предложение на Зебер. За. Против. Въздържали се. Приема се. 214 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. Двеста и 217 и 217 идентични. За. Против въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 219 на гърдини за, против, въздържали се, Отхвърля се. 220 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. 221 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 200. Добре да проверим 221, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 29 на 26, значи се приема. 221 се приема. 222 за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 Добре, проверяваме електронно. 226, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. И все пак се отхвърля с голямо мнозинство. 227 за. против, въздържали се. Предлагам да проверим електронно. Начало на електронното гласуване за 227. Край на гласуването. 31 за, 26 против. Приема се. 232 за. За. Ама... Против. Въздържали се. Отхвърля се. 233 за. Против. Въздържали се. Приема се. Е, следващата страница 245 за. Против. 245. Против. Мисля, че се отхвърля. 244 и 246 са идентични за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. на 18-та страница от списъка 264 гърдини за против въздържали се, отхвърля се. 265 за против въздържали се, отхвърля се. 266 долу на 18-та страница за против, въздържали се, отхвърля се. Заповядайте, колега Крамер. И следващото гласуване има грешка в списъка за гласуване по 267 изменение. Препоръката на докладчика е плюс, а не минус. Значи докладчикът е за 267. Да гласуваме. 267 за. Против. Въздържали се. Приема се. 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 на 19 страница. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Но добре, е да проверим. 43. Гласуваме 43 електронно за. Край на гласуването. Да, малка е разликата, но се приема както и предполагах. 30 на 28. 271 За. Против. Въздържали се. Приема се. 272. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 273, 274, 275. За. против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме. Край на гласуването. Малка е разликата, но все пак се отхвърля. 28 на 29. Продължаваме 276 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44 и 277 са идентични за. Против. Въздържали се. Приема се. 45 и 278. Идентични за. Против. Въздържали се. Приема се. 279 за. Против. Въздържали се. Приема се. 280. Добре, електронно проверка 279, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 30 на 27. Малка е разликата, обаче виждате. 280. За, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 50. 49 искате проверка?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 въздържали се, приема се. 287, <clears throat> 288, идентични за. Господин Крамер иска проверка на 286, така ли? Добре, електронно гласуваме 286. Край на гласуването. Нищо не се променя. 32 на 24. Прието си е. Макар, че докладчикът беше против. 287 и 288 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Отиваме на следващата страница, 21 и гласуваме 290 за. Против въздържали се, отхвърля се. 291 и 292 са идентични за. Против, въздържали се, приема се. 293 за. Против, въздържали се. За съжаление не стигна мнозинството, отвърля се. 294 295 за. Против. Въздържали се. Проверяваме електронно. 295 начало на гласуването. Край на гласуването. 26 на 30 отхвърля се. 294 за против, въздържали се, отхвърля се. 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. 297 и 298 идентични за, против, въздържали се, приема се. 299 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 301 за, против, въздържали се, отхвърля се. 302 за, против, въздържали се, отхвърля се. 303 за, против, въздържали се, отхвърля се. 304 за, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с 307. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 308. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 309. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 310. За против, въздържали се, отхвърля се 311 за, против, въздържали се, отхвърля се 312 за, против, въздържали се, отхвърля се 313 за, против, въздържали се, отхвърля се 314 за, против, въздържали се, отхвърля се 315 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим ли? 315 начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 25 на 31 отхвърля се. 317 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 318 за, против, въздържали се, отвърля се. 319 за, против, въздържали се, отвърля се. 321 за, против, въздържали се, отхвърля се. 322 за, против,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 Някой трябва да си извади картата от НП. Господин Бартолоцо, вие закосняхте. Да, сега излиза резултата. Края на, край на гласуването отхвърля се с доста голяма разлика. 329 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 330 за. Против въздържали се, отхвърля се. 331, 332 идентични. За, против, въздържали се, отхвърля се. 333 за, против, въздържали се, отхвърля се. 334 за, против, въздържали се, отхвърля се. 335 за, против, против, въздържали се. Ще проверим електронно 335 начало на гласуване. Край на гласуването. Да, малка е разликата, но се приема.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 против, въздържали се, отхвърля се. 347 за, против, въздържали се, отхвърля се. 348 за, против, въздържали се, отхвърля се. 348. Проверяваме отново. Край на гласуването. Повече от ясен е резултатът. Просто като слънце. 349 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. 349 начало на електронното гласуване. Край на гласуването. С малко разлика се отхвърля 27 на 29. 350 и 351 са идентични. За. Против. Въздържали се. Приема се. 352 и 353 идентични. За против, въздържали се. С малка разлика, според мен, се приема да проверим. 352 и 353. Край на гласуването. Отхвърля се. И така. Преминаваме към точките от 3 преамбюла. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 и 55 идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за. Против. Проверяваме електронно 58 предложение. Начало на гласуването. Край на гласуването. 32 на 26. Приема се. 59 отпада. 60. За. 60. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Добре. Проверяваме. 60. Електронно гласуване. 61. Той път няма да участват всички. Добре. Край на електронното гласуване. 32 на 22 за. Приема се. Сега това шега ли беше или истина? Гласуваме 61 за. Против въздържали се, отхвърля се. Едно за, против, въздържали се, проверяваме. Начало на електронното гласуване за едно. Край на гласуването. 31 на 27 приема се. 62 и 63 идентични. За. Против. Отхвърля се. 65 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67 за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 Не ми ли вярвате? 4. Гласуваме. Гласуваме електронно 4. Край на гласуването. 35 на 23, казах ви. Ясна е разликата. 78 за. Против. Приема се според мен. 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. И това беше края всъщност. Нека да преминем към заключителното гласуване на така изменения текст на резолюцията. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на електронното гласуване. Тази законодателна резолюция се приема с 40 на 13 гласа и 4 въздържали се. Честито на докладчика Холгер Крамер за къртовския труд, който свърши. Честито на докладчиците в сянка, честито и на секретарията на който дължим благодарност, защото извърши колосална подготовка за това гласуване. Това беше много важно законодателство в областта на околната среда. So. <laughs> Ähm, wir sind mitten in der Abstimmung, liebe Kollegen. Посред гласуването сме в разгара даже, колеги. Продължаваме с девета точка от дневния ред. Също е така доста горещ картофа. първо четене приемане на регламент на Европейския парламент и на съвета относно определене задължението на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал. Докладчик е Каролайн Лукас. Замества я госпожа Хаси. Имаме редица консолидирани предложения за изменения. Много ви моля, онези, които не се интересуват и не искат да слушат, да отидат от другата страна на вратата. Това ще ни улесни работата. Моля ви, тези, които няма да участват, да си водят разговорите отвън, пред залата, в коридора, в кафенето. Сега се надявам, че нещата работят. Имаме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 при мен е устно изменение към 117. Това е устно изменение по 6. Там се казва операторите, които предоставят дърво, дървен материал на пазара на стойност и така нататък. Председателят. Това е свързано с устно изменение 6. Има ли възражение госпожа Хаси? От името на докладчика, който не може да присъства, аз съм против устното изменение. Докладчикът би подкрепил това устно изменение, само ако компромисният пакет беше отхвърлен и ако първоначалното изменение 29 не беше прието. И ако разширената проследяемост в изменение 100 и 17 беше прието. Възразявам, каза госпожа Хаси. Председателят, докладчикът е против. Толкова против, че стана права. Тоест има възражение и устното изменение пада. Гласуваме консолидирано изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Номер 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към членовете. Номер 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19. Електронно гласуване за проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 32 за, 24 против. Приема се. Тоест, 101 изменение на госпожа Лайнсбергер пада. Стигаме до 21 и 23 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверите 24? Гласувайте тогава. Гласуваме 24-то изменение. Край на гласуването. 31 за, 24 против. Приема се. Прав бях. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към 109. За. Против. Въздържали се, приема се. 111 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 113 за. Против въздържали се, отхвърля се. Двадесет и осем от докладчика. За. 28 измерение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 116 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но знам, че искате да проверите, затова подлагам на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Категорична подкрепа. 33. За. Против. Въздържали се. Приема се. 34. За против, въздържали се, приема се. 124 за. Против. Въздържали се. Приема се. 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. ще проверим 35-то изменение по електронен път. Един човек повече гласува. Да, госпожа Сомер е изтеглила картата си. 23 за, 32 ма против. Очевидно отхвърлено. 125. Оттеглено. 126. 126. Оттеглено. 128, 127 за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, приема се. 132 измерение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. 133. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 134. За. Против. Въздържали се. Приема се. 40. За. Против. Въздържали се. Приема се. 135. За. Против въздържали се, отхвърля се. 41. За. Против. Въздържали се, приема се. 42. С устно изменение. Господин председател, аз съм против устното изменение, защото то променя напълно първоначалното изменение притъпява се основния смисъл на първоначалното изменение, според което комисията има право само на допълнителни правомощия, но няма право да е, отслабва. Добре, няма да има устно изменение. Тогава гласуваме първоначалния текст. За. 42 изменение в първоначалния вид. Против. Въздържали се. Приема се. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. 44-45 се гласуват заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 46 за. Против въздържали се, приема се. Сто четиридесет и пет за. Против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 147 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 49 и 140 за. А на другата страница и 141 изменение също за. Против. Въздържали се, приема се. 50 за. Против. Въздържали се, приема се.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 Въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 57 разделно гласуване, първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, Въздържали се, приема се. 152 за. Против. Въздържали се, приема се. 58 разделно гласуване, първа част за. Против. Въздържали се, приема се. Втора част за. Против. Въздържали се, приема се.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 24 до 30. Отвърне. 154. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към 65 за. Против въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема. 67 за, против, въздържали се, приема се. 156. Искате да проверим 67 ли? Винаги едно и също мнозинство, но да проверим. 67. Гласувайте. Край на гласуването. 29 за, 27 против. 156 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 68 за. Против. Въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 159 и 160 са идентични за, против, въздържали се, приема се. 161 и 162 за, против, въздържали се, приема се. 163, 164 за, против, въздържали се, приема се. 165 и 166 за, против, въздържали се, приема се. 167, 168 за, против, въздържали се, приема се. 169, 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100... 70 и 171 за, против, въздържали се, приема се. 172 и 173 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до преамбюла. Точка 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73-74 заедно за, против, въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 76. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 77. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се, приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 78 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 80 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 2 за. Против. Въздържали се, приема се. 79 за против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 83-84 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, против, въздържали се, приема се. 4 разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 85 за,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 против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема, отхвърля се, извинявайте, 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 95 са. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 96 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Гласуваме проекто законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И резултатът 49 за, 6 против, 2 въздържали се, категорично мнозинство. Поздравления за докладчика Каролайна Лукас, за госпожа Хаси, докладчика в Сянка и секретарията за чудесно свършената работа. Благодаря ви. Сега преминаваме към забраната за незаконния внос на дървен материал. И така, нека да продължим с третото голямо гласуване за днес. Проекто препоръки за второ четене за новите храни. А, докладчик Катика Тамара Лиотар. Нямаме компромисни, нямаме консолидирани предложения, напротив, имаме редица отделни предложения, по които ще гласуваме. Започваме с 38 на докладващата. За, против, въздържали се, приема се 39 за, против, въздържали се, приема се 40. Разделно гласуване. Първа част за. Всъщност има четири части, но са заедно. Първата част против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 134 първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но ще проверим втората част.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 86 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка по 87 изменение.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 против. Електронна проверка по 111. Und Abstimmung beendet. Край на гласуването. Приема се. 112 за.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 Против? Струва ми се, че се отхвърлено. но нека да направим електронна проверка. По 128. Край на гласуването. Отхвърля се. 25 за.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 Въздържали се. Приема се. Чудесно поработихме. Преминаваме към крайното гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 49 гласа за, 2 гласа против, 3 въздържали се. Поздравления на госпожа Лиотар, докладчика. Поздравления и на всички докладчици в Сянка и на секретарията за сериозна свършената работа. Добре поработихме тази сутрин. Очакваме комисаря дали, който в момента е в комисията по селско стопанство, така че имаме половин часова почивка и ще продължим по програма с комисаря по здравеопазването. Благодаря. Преустановявам заседанието.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

Уважаеми колеги, продължаваме заседанието си. Сложил съм си едно слънчице от събранието на кметовете, които си говорят в пленарната зала за климатичните изменения, но нека да поздравим сред нас комисаря Дали. Днес Естествено, че след като той е тук на преден план е темата за здравеопазването. Последния път го видяхме на изслушването. Разменихме за първи път тогава мнения с него. И в момента а, обсъждаме работната програма с съответните ресорни комисари. Идвате от Комисията по селско стопанство. Сигурно са ви питали много, за това се забавихте. Сега започваме нашето изслушване, но първо ви давам думата за презентация, след което колегите ще имат възможност да а, ви зададат въпроси. Заповядайте. Благодаря много, господин Лейнен. Точно идвам от Комисията по селско стопанство. Моля за вашето извинение за това, че дойдох с закъснение при вас. Господин председател, госпожи и господа депутати, много се радвам, че съм отново в, пред вашата комисия за първия път след изслушването през януари. За мен тази среща е много важна, тъй като държа на интензивен диалог с парламента. Обеден съм, че вашата роля е много важна, тъй като вие се грижите за това дейността на институциите да е ориентирана към интересите на гражданите. Ето защо аз държа да се сътруднича с вас, за да може съвместната ни работа да осигури по-добър живот за гражданите. Що се отнася до работната програма на комисия за 2010 година, ще очерта, основни, очерта основните приоритети и контекста, в които те ще се осъществяват. Европейски съюз 2020 година е стратегия за интелигентен и интегриран растеж. Областите, в които имаме обща отговорност, ще дадат важна, важен принос за осигуряване на тези идеи, било за подобряване здравето на гражданите, било чрез политиката по храните, било чрез отговорното новаторство, което да осигури а, ползи за гражданите и потребителите. По конкретните инициативи ще се спра на някои мисли. Миналата година епидемията от H1N1 е, беше възможност да покажем доколко добре можем да управляваме кризите на европейско и национално ниво. Сега е момента да извлечем пулките от този опит и да усъвременим и актуализираме процедурите си, за да бъдем по-добре подготвени. Приветствам участието на парламента в усилията насочени към по-добра подготовка за реагиране при подобни е, пандемии. През февруари бяхме поканени да представим кандидати за процедури. Също така представихме преглед за първите 4 месеца по пандемията и ще представим втори доклад по въпросите на вакцинацията. Комисията по здравна сигурност направи преглед на въпросите свързани с комуникацията. На международно ниво комисията беше поканена да участва на прегледа на СЗО на международните здравни нормативи и е, е, регламентите за е, размяна на е, здравни е, проби. Всички тези инициативи ще залегнат в предложение на комисията за подобряване на капацитета на Европейския съюз е, за реагиране при пандемии. Сега ще премина към тютюна. Всички знаем, че е, към тютюна има пристрастяване и ако нам, бъде намалено потреблението на а, тютюн, а, ще подобрим здравето. Ето защо аз предлагам да се ревизира регламента. Предложението има за цел да обхване нови тютюневи изделия на пазара, да, да, да се даде повече информация за опасностите от тютюнопушенето и да се предпазят младите хора от тютюнопушенето. По време на своя мандат смятам да направя преглед на директивата за клиничните изпитания, както и директивата за ветеринарно-медицински продукти с оглед преодоляване на набелязаните слабости. И двете инициативи са важни за общественото здраве, за намаляване на административната тежест и подобряване на конкурентоспособността на фирмите. Надявам се, че мога да разчитам на вашата подкрепа. Също така искам да спомена прегледа на директивите за медицински средства, в това число инвитродиагностиката. Целта е да се осигури високо ниво на безопасност на на пациентите и потребителите. Новаторството и конкурентоспособността на сектора са важен аспект, с който трябва да се съобразяваме. Сега няколко думи за щекотивите въпроси, свързани с ГМО и клонирането. Първо, ГМО и ще разделя разреши, разрешението от отглеждането. Що се отнася до ГМО, моят подход е прост аз не съм нито за, нито против ГМО-тата, но следвам заключенията на науката. Там, където науч, науката стига до заключението, че изискванията са удовлетворени, не смятам, че разрешенията трябва да се отлагат. Не смятам, че а, трябва да пречим на новаторството в Европа. Що се отнася до разрешението, процедурата, договорена между парламента и съвета през 2003 ще остане на основа. Важно е, е дебатът по ГМО да се води на рационално ниво. Разговарял съм с CropLife и им казах, че трябва да информират гражданите за ГМО. Трябва да се договорим за премахване на е, антимикробно устойчивите гени също така ще поставим акцент върху ползата за гражданите. Ние трябва да предприемем ефективно наблюдение на отглеждането на ГМО, за да осигурим точност на научната оценка и да усъвършенстваме методите си за бъдещи оценки. Аз ще се срещвам с НПО-тата, които участват в този дебат, за да обсъдим различни въпроси. Що се отнася до отглеждането, Сигурно знаете, че в работната програма на комисията е предвидена конкретна инициатива, според която държавите членки ще могат да решават сами да разрешават отглеждането на култури ГМО на своя територия. Тази инициатива има моята подкрепа и тя отразява насоките на председателя Барозо. Що се отнася до клонирането, през януари, през януари по време на изслушването аз поех ангажимента да представя доклад до края на тази година. Това е включено в работната програма. Моето намерение е да се изгради ясен и последователен подход към клонирането, който да отчита пълния обхват на интереса на Европейския съюз. Службите на комисията в момента се допитват до всички заинтересовани лица, за да имат балансирана представа. Обеден съм, че много депутати ще участват в тази дейност. Също така ще се направи преглед на правилата за финансирането на официалния контрол върху фуражите и храните. Този преглед се основава на външна оценка, осъществена през 2008 година. Целта на прегледа е да се представят по-ясни и по-гъвкави правила за приложението на така наречените такси за проверка, за да могат държавите членки да разполагат с необходимите е, средства и ресурси ще се направи преглед на законодателството за посадъчния материал, за да се гарантира качеството на семената и да се осигури функционирането на вътрешния пазар. Що се отнася до хуманното отношение към животните и здравето на животните, нашите приоритети са следните. Нов закон за здравето на животните, чиято цел е изграждането на ясна нормативна структура, в Европейския съюз, както и съобщение за стратегията на Европейския съюз за защитата на животното и хуманното отношение към тях, заедно с доклада за регламента за, за, при транспортиране на животни, нашият акцент ще бъде именно върху тези моменти. Сигурно ще съгласите с мен, че работната програма с 2010 година и след това трябва да застъпва широко новаторството. Нека да ви кажа каква е моята позиция за новаторството и научния прогрес. Аз съм за новаторството и държа да се използват максимално постижението на науката, но не на всяка цена. Аз ще следвам политика на отговорно новаторство, където се насърчава прогреса, но заедно с това се основава на зачитане на правилата свързани с безопасността. Също така трябва да се обяснява ползата на продуктите. Не можем да приемаме доверието за даденост. Не бива да се допуска лошата информация и паникьорството монополизират медиите и гражданите да взимат решение възоснова на едностранна информация. Ние се нуждаем от по-открит дебат за науката така че унези, които разработват нови продукти и продукти, играят важна роля за да могат да се преодолеят инстинктивните страхове и подозрения сред европейските граждани. Надявам се, че ще ме подкрепите по тези а, водещи а, принципи. Преди да заключа, нека да се спра на някои важни въпроси по лекарствата. Много се радвам, че е постигнат напредък в, в, инсту, в междуинституционалния а, диалог ще доведе до по-добра информация за пациентите. Това е много важно. В интернет има изобилна информация, до кои, която гражданите е, използват, независимо от това дали е, ние приема законодателство и не. Ние трябва да защитаваме пациентите, трябва да направим всичко възможно пациентите да разполагат с достъп до надежна информация. Това е основната цел на предложението на комисията. Новото законодателство, което да дава възможност на пациентите да взимат информиран информирани решения за своето здраве. Искам да ви уверя, че когато Европейския парламент е гласувал на първо четене, аз съм готов да разгледам вашите изменения от гледна точка на пациента. Що се отнася до трансграничното здравеопазване, искам да ви информирам, че неофициалната среща на министрите на здравеопазването беше посветена на възможни решения към оставащите въпроси. Това беше под, в рамките на Испанското председателство. Надявам се през юни да се постигне решение. Текстът на съвета може би не е това, което искаме, но трябва да се постигне обща позиция на съвета сега, за да може парламента да поднови дискусиите на второ четене максимално бързо. Благодарен съм ви за подкрепата за предложението на комисията и се надявам, че мога да разчитам на вас и в бъдеще в интерес на европейските пациенти. И накрая, що се отнася до изпълнението на регламента за твърденията за храните, ние обсъждаме научните основания на всички твърдения. Ще работим последователно, що се отнася до хранителните профили. Тяхната цел е да не се допусне послания, твърдящи, че дадени храни имат здравен ефект, въпреки че съдържат големи количества сол и захар. Няма да се забраняват храни, но храни, при които има превишаване на определени граници, няма да се рекламират като полезни за здравето. Парламентът ще гласува изменение, което да зачертае хранителния профил. Искам само да ви кажа, че идеята за хранителен профил е изключително важно, тъй като то дава възможност на потребителите да направят балансиран и добре информиран избор. Господин председател, госпожи и господа депутати, аз, ви, аз направих преглед на основните въпроси, в работната програма на комисията, както и изразих някои становища. Работната програма не отразява всички въпроси, по които работим. Искам, бих споменал пътната карта, както и намерението ни да направим предложение за реагиране на глобалните заплахи. Благодаря ви. Yeah. Благодаря на комисаря Джон Дали за представянето на досиетата, по които работи и тенденциите на тази работа. Околната среда е актуална тема, още по-чувствителна тема е здравеопазването и вие засегнахте някои наболели въпроси. Имаме около 20 души записани в списъка за изказване. Моля ви строго да спазвате регламента от 2 минути, за да бъдете честни към останалите колеги. И сега слагам край на списъка на изказващите се, защото няма да има време за повече. От името на НП Петър Лизе, две минути. Благодаря, господин председател, Благодаря, господин комисар. Моля, е, извиняваме вашето закъснение, защото все пак бяхте пред друг орган, е, Европейския парламент. Други извинения не приемаме в този парламент. Имам три кратки въпроса. Първо, по време на изслушването вие бяхте казали, че за в бъдеще ще подкрепяте по-силно пациентските организации и преди всичко независимите сред тях. Има ли нещо конкретно вече в това отношение, което да можете да ни разкажете днес? На второ място засегнахте темата за клонирането. Току-що гласувахме доклада Лиотард за новите храни и там се казва, че искаме специално предложение от Европейската комисия. Някои от нас казаха, че искаме да има забрана за клонирани храни. Молим ви да ускорите работата в комисията по този въпрос, защото иначе нашият регламент ще изпадне в конфликт с бездействието на комисията. Разбира се, че трябва да уважаваме правото на инициатива на комисията, но ако искате бързо да гласуваме новите храни, трябва отделно предложение за клонингите. И последен въпрос. Стана въпрос за тютюнопушенето. пушенето Правилно е, че е, разсъждавате как да защитим човека по-добре в рамките на директивата за тютюнопушенето, но моля ви да имате предвид следното. Е, в държавите членки трябва да има забрана, разбира се, за тютюнопушене на обществени места, но държавите членки държат на субсидиарността. Това не трябва да става на европейско ниво. И продължавате ли да смятате, че Европейската комисия ще продължава да се придържа към заличаването на преките субсидии за тютюнопроизводителите. Благодаря. Благодаря много. Е, не чух, че съобщавате моето име. Благодаря, господин Дали. Говорихме за тютюна и... Говорихте за тютюна и много въпроси, които ме вълнуват. Бих искала обаче е, да задам въпрос за хранителните профили. Е, чакаме вече няколко години комисията да излезе с предложение за такива профили в които да се оточняват нивата на хранителните вещества. Има вече насоки и за това кои са неприемливите нива на а, захар и сол, но а, се оказва, че се а, допускат продукти като а, бисквити и а, понички, които съдържат изключително високи нива. Как може да се реши този въпрос? Благодаря, госпожа Лепаш. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Имам два въпроса във връзка с е, ГМО. Вие говорихте за национализацията, на която държи много комисията Барозо, но тази национализация как е свързана тя с решението на съвета на министрите по околна среда, където се настоява за преоценка на методите за оценка в и това е свързано с втория ми въпрос, а, именно дали, дали възнамерявате да разгледате въпроса за експертизата. Много важен въпрос. Чувам, вие казахте, че държите на мнението на учените при условие, че доверието в начина по който се осъществява експертизата е свързана с прозрачност и може да и си има доверие. Въпросът ми е как смятате да направите това? Смятате ли парламента да участва в тази дейност? Ще предложите ли промяна в начина на функциониране на Агенцията за безопасност на храните, така че да се защити здравето на европейските потребители, за да може да сме, за да може гражданите да взимат решения въз основа на солидна информация. Мишел Ривази. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Дали. Имам два въпроса по вие казахте, че искате да се направи доклад за, управлението на криза, свързани с грипа ние би, трябвало, би трябвало да осъществяваме своето право на контрол и искаме временна комисия. Надявам се, че подхода на комисията и парламента ще се допълва. Имам обаче въпрос по ГМО. Онова, което ме очуди, аз съм биолог, е, че в картофа има един резистентен ген – неомицин, който, е резистент, който има резистентност. Има директива от 2001 година, която предвижда да се премахне този ген от 2004 година. Това, което ме очуди е, че когато дадохте разрешение, в този картоф има такъв ген. Вие казахте, че това е за храна на животни, за индустриални цели. Е, но само, че в крайна сметка е, стига и до хората. Искам да ми кажете защо дадахте това разрешение, след като то противоречи на директивата от 2001 година. И второ, да е, обосновете този, защитата на този и разрешителното дадено за този картоф. Благодаря. Благодаря. Кати Леотард. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Много се радвам да чуя, че политиката по отношение на храните трябва да се подобри а, в интерес на европейските граждани. Все пак имам въпрос във връзка с това. Господин Дали, чувате ли ме или си говорите? Вие скоро започвате преговори с САЩ, включително и по отношение на законодателните разпоредби за клонирани храни и фуражи за животни и стратегията в това отношение. Как ще обясните нещата на обществеността, след като все още нямаме окончателно становище по въпроса? В самия парламент съществуват много резерви и за сега парламентът казва, че са необходими определени строги правила. Между другото, държа в ръцете си един анонимен имейл. Не трябва ли първо да имаме европейско становище, преди да се започнат преговори с САЩ. Председателят, благодаря за въпросите. Господин комисар, можете да отговаряте. Um, uh, thank you very much. Uh, on patient organizations, uh... Благодаря много по отношение на пациентските организации и подкрепата за пациентите. По време на изслушването а, заявих, че ще се обмислят нови възможности за това как да се финансират тези организации на пациентите и потребителите, така че да се осигури тяхната независимост, която за нас е много важна. В момента се намираме на етап проучване на възможностите и би трябвало скоро да излезем с конкретни предложения, които да се обсъдят и тук в Европейския парламент. Що се отнася до клонирането? Обещахме доклад до края на годината и ще има такъв доклад. Не знам за какъв имейл говореше госпожа Лиотард. Аз такъв имейл не съм получавам. А, нямам и копия от този имейл, но мога да кажа, че няма преговори с Съединените щати, които да са започнали по въпросите е, за клонирането. В момента такът разговори с всички заинтересовани страни и в тези разговори са поканени и Съединените щати. Но, все, но няма преговори и такива преговори няма да започнат, докато Европейският съюз не приеме конкретна политика. Защото трябва да има позиция, която да се защитава при преговорите. Що се отнася до тютюна? Има и до забраната за пушенето. Както знаете, няма как да се приеме повече законодателство в тази област, но ще се опитаме да убедим възможно най-много държави членки да приемат нашите препоръки е, за забрана на тютюнопушенето. Доколкото знам, субсидиите за тютюновите изделия са премахнати от следващата година. И както знаете, финансирането за нашата кампания против тютюнопушенето ще идва именно от този фонд, който се дава – на фермерите. И тъй като сега не съществува вече такъв фонд, се налага да помолим и за вашата помощ, за да се осигури финансиране за продължението на кампаниите против тютюнопушенето. Що се отнася до а, профилите на хранителните вещества? А, критикувате ме, че сме задали твърде високи максимални стойности на различни хранителни вещества. Всички тези стойности обаче са зададени а, вследствие на а, научни изследвания. Също така а, знам, че вашата комисия е гласувала а, за премахването на профилите на хранителните вещества от регламента за новите храни. Призовавам ви да обмислите отново позицията си, защото тези профили са много важни за потребителите. Всеки един продукт, който може да излезе на пазара, и който може да се рекламира за това, че е полезен за здравето, няма да има право да се рекламира без да се споменават това дали се надхвърлят максималните стойности по, хранител... по профилите за хранителните вещества. Защото ако потребителите не са информирани за това, това ще е зле за тях. Затова смятам, че ще увеличим възможностите за измами на потребители по този начин. Що се отнася до генетично модифицираните организми, е, както можете да се сетите и в Комисията по селско стопанство получих много въпроси по този въпрос – и депутатите там също призоваха а, да се работи възможно най-научно обосновано. Един от депутатите в Комисията по селско стопанство а, призова да има обща дискусия между двете комисии по селско стопанство и по околна среда и аз съм за защото е добре да седнем и да обсъдим въпросите, да видим за какво става дума, какви са последиците. Експертите ни казват, че онези генетично модифицирани организми, които са получили одобрение, са безопасни. Комисията призовава с решение на съвета и парламента да вървим в посоката, която ни се препоръчва от научната оценка. Аз като комисар нямам право да вземам самолични решения за това какво да бъде одобрено и какво да бъде отхвърлено. Аз съм длъжен да разчитам на научните доказателства. Що се отнася до гена резистентен срещу микробите? Отново, този тип картофи не са за консумация от хора. Те се смятат за промишлена култура. Генът резистентен на микроби е анализиран конкретно не само от Европейската служба за безопасност на храните, но също така от Европейската агенция за медикаментите и Европейската агенция за контрол на заболяванията. И е, всички тези агенции са заявили, е, че е, този ген е безопасен. Що се отнася до грипа, провеждаме оценката си в момента, от... приканваме и вашата комисия да взема активно участие и приветстваме вашето участие. Трябва да се работи много внимателно по този въпрос. Защото най-вероятно ще има и други пандемии в бъдеще. Не бих искал анализът на тази пандемия да доведе до синдром в управлението на пандемиите за в бъдеще. Опасявам се, че трябва да се действа възможно най-бързо и ефективно още при първите сигнали, които получим. Благодаря много, казва председателят, Да, по отношение на генетично модифицираните организми от Комисията по селско стопанство се свързаха с мен за евентуална съвместна дискусия между двете е, комисии по тази тема. Давам думата. Е, моля, бъдете по-кратък в отговорите си, за да има време за повече обр... о, въпроси. Благодаря, господин председател, господин комисар. Очевидно е, че задачите, които стоят пред вас, са много сериозни. Няколко думи за е, трансграничното здравеопазване. Аз съм докладчик. Испанското председателство изрази своята воля и решителност. До 8 май държавите членки трябва да представят е, своята позиция. Оставя оставят няколко проблеми, свързани с английските пенсионери в Испания, частното здравеопазване. Виждам, че ние изключваме някои а, служби за здравеопазване поради а, съмнение в качеството. Също така електронното здравеопазване. Успяхте ли да убедите държавите членки? Бихте ли уточнили, господин комисар, тези въпроси? за да можем след няколко месеца да водим дискусии по второто четене. По-нататък за фалшифика... фалшифицираните лекарства, мисля, че ние не сме достатъчно взискателни. Аз бих искала да знам дали не е възможно да се предвиди разпоредби, даващи възможност да се осигури повече сигурност кога можем да приемем а, пре, новото пакетиране. А, бихте ли ни казали нещо повече по въпроса? Неса Чилдърс има думата. Да, имам въпрос свързан с общественото здравеопазване. Европейския съюз прие програма в областта на храненето и а, научните изследвания. Бихте ли казали, че подобни изследвания би трябвало да се <clears throat> предприемат и за последиците от консумация на алкохол, който предизвиква, който води до голям брой смъртни случаи. Готова ли е комисията да предприеме храбри действия във връзка с ограничаването на употребата на алкохол? Рената Зомер има думата. Много е хубаво, че сте тук, господин комисар. Аз искам да се върна на здравните профили. Помните, че отхвърлихме профилите на хранителните стойности в тази комисия и то за втори път, просто защото те не са валидни, те нямат истинска научна обосновка. И въпреки това се използват като основание, примерно, за здравните жалби, които се подават потребителят, разбира се, че трябва да има право на реклама, която не го заблуждава, но профилите на хранителните стойности не са вали, валидни и те биха го заблудили. Освен това, тези профили са не, излишни ако става въпрос да оценим наистина прав... истинността на някакви твърдения във връзка с човешкото здраве. Независимо от това дали един продукт съдържа това или онова. Ние няма нужда да налагаме на потребителя мнение, той сам има право на своя избор. Ние не сме негови настойности. Излишно е да има такива профили, дори е опасно. Един много бърз въпрос въпрос за допустимостта на такива твърдения от страна на ЕФСА. Те изостават с оценката на рекламните твърдения вероятно ще мине година и половина, докато наистина ни представят списък от допустими твърдения във връзка с здравето. Председателят прекъсва задаващата въпроси. Э, Благодаря, господин комисар. Имам три въпроса. Първо, искам да се върна на грипа H1N1. Всеки път, когато говорите по този въпрос, споменавате думата пандемия. Всички знаят, че това е епидемия, която е много по-малко смъртоносна от сезонния грип. Така че според мен е важно, когато един авторитет като вас говори а, по такава тема, да използва а, терминология съответстваща на това, за което говорим. Управлението на кризата и беше такова, че гражданите могат да се страхуват от пандемии в бъдеще. За съжаление, сигурно ще има пандемии в бъдеще, така че много е важно да направим така, че заедно с комисията, както каза Мишел Ривази и както предложи председателя на комисията, да има една инстанция, която да може да успокоява европейските граждани и да им дава информация за това, което в действителност се е, е случило. Що се отнася до информацията за пациентите, аз лично не разбирам каква точно е вашата позиция. Вие искате да сме по-амбициозни в тази област, държите на независимата роля на потребителските организации – само, че това, което е предложено в момента на масата, не го предвижда. Така че бихте ли ни казали нещо повече и по-детайлно по този въпрос? Ришард Зебер. След това Михаил Тремополос. Благодаря, господин председател. Нека да кажа няколко думи, господин председател, за генно модифицираните организми. Има една международна организация на фермерите, която иска мораториум върху нови ГМО-та. През 2008 година комисията прие аналогична позиция. Трябва да се вслушате в думите на учените. Е, ЕФСА, Европейския орган за безопасност на храните, който е, се представя за независим орган, като че ли започва да взима страната на индустрията. Новата политика на комисията трябва да се промени тъй като тя като че ли е склонна да издава лицензии независимо от изразените съмнения. Мисля, че ние трябва да се погрижим така, щото начина по който учените анализират въпроса да бъде подложен на един по-обстоен анализ, тъй като безопасността на гражданите е приоритет приоритет е, е, е здравето на гражданите, а не биотехнологичната индустрия. Е, трябва да е, гледаме в дългосрочен план на нещата, но вие като че ли не обръщате внимание на много от отрицателните становища. Има ли планове за анализ на становищата, предлагани от ЕФСА? според мен възниква конфликт на интерес. Имате ли желание да се разшири мораториума върху ГМО? Благодаря. Благодаря, господин комисар. Чухме колко е широк спектърът от задачи. Днес говорихме за епидемията или пандемията от грипа. Искам да кажа нещо за иммунизацията. Констатирахме, че а, степента на вакциниране в Европа намалява преди всичко сред децата. За това има различни причини. Много от е, детските заболявания, като шарки, морбили и така нататък, се смятат за вече изчезващи в широки кръгове от европейското население. Да, обаче се чрез туризма през границите тези болести се завръщат у нас. Какво планира комисията да направи по въпроса за вакцинирането на децата в Европа? Господин комисар, имате думата за отговор. Моля, бъдете кратък. Благодаря, господин председател. Що се отнася до трансграничното здравеопазване, е, водим разговори с Испанското председателство, които водят е, до положителни резултати. Аз смятам, че председателството е поело своя ангажимент по този въпрос. На последната неформална среща на министрите на здравеопазването Испанското председателство раздаде едно предложение за проучване, което според мен съдържа елементите на едно възможно споразумение, което може да се постигне до юни, когато въпросът ще бъде е, предаден за обсъждане е, на второ четене и в парламента. Мисля, че можем е, да твърдим, че е, може да се очакват положителни развития тук. Що се отнася до, до здравеопазването, смятам, че е добре да се правят проучвания за такива важни фактори за здравето, като алкохола. И смятам, че това е област, в която трябва да има развитие. Но, все пак трябва да се има предвид, че ресурсите са ограничени. В много от областите, в които работим. Така че ще се наложи да се направят специални усилия, за да станат възможни такива важни движение. И тук говорим не само за проучвания, но и за кампании по превенцията, защото смятам, че а, ние можем да постигнем много добри резултати, ако наблягме именно на профилактиката. Комисията може да, се, да бъде активна в тази област и а, така да а, намалеят и, да, и различията в здравното състояние на хората. Що се отнася до оценката за въздействието при избора на е, профилите на хранителните вещества, е, трябва да се има предвид, е, че когато дадени продукти са получили е, разрешение, е, това не означава, че са били оценени всички елементи от, е, хранителния, от профил на хранителните вещества, но означава, че няма да могат да се рекламират вещества, надхвърлящи а, профила по отношение на грипа N1, H1N1, в крайна сметка той бе определен като пандемия. През първите месеци бяха предприяти бързи действия, проведе се кампания за вакцинация, много по-бърза от когато и да било по-рано. И един от резултатите – на тази активна дейност може е, да е и ниската смъртност. Ако не бяхме е, се задействали, ако бяхме разгледали този грип като обичаен грип, тогава е, можеше да имаме доста по-тежки последици. Именно за това е добре да направим подробен анализ за да може да сме сигурни, че тези въпроси се разглеждат възможно най-обективно. Съгласен съм, че а, за съжаление все повече хора в все повече държави членки смятат, че вакцинацията е ненужна. Но а, резултатите от това са ясни. Ето, например, в България миналата седмица имаше нови случаи на грип – Именно заради това продължаваме да настояваме на вакцинацията като начин да се елиминира грипа. <clears throat> Внимателно обръщ... обръщаме голямо внимание на позицията на парламента по този въпрос. Бихме искали тези въпроси да продължат да се обсъждат в парламента и вече сме разгледали някои от подадените и изменения и коментари. И смятам, че ще можем да включим тези изменения в пакета. Благодаря, Катрин Сули. Благодаря, господин председател, господин комисар. Вашата задача е огромна. Отбелязах с интерес вашия интерес към хуманното отношение към животните. Сега член 13 на Лисабонския договор изисква държавите членки да обръща внимание на хуманното отношение към животните. Каква ще бъде вашата програма и вашите мерки за осъществяване на тези амбиции? И няколко думи за изследванията в областта на козметиката. Те и ще се преразгледа ли директивата за козметичните средства и по-конкретно у нези разпоредби, които са свързани с изпитанията върху животни. Благодаря, господин председател. Господин комисар, искам да попитам дали имате програма свързана с психичното здраве. Въпрос, който става все по-сериозен с всяка година и може би трябва да предприем един нов подход. Смятате ли, че в областта на психиатрията и психичното здраве бихме могли да, определи, да насочим средства за изследвания? Вие споменахте нещо подобно преди малко. Е, протоколите за лечение са различни в различните страни и има много добри резултати, но има и много забавения. Пила Юзо. Благодаря, господин комисар, за описанието на програмата. Тук в Европейския съюз имаме много високо ниво на безопасност и сигурност на храните. Разбира се, Храната, която потребяваме в Европа, не е само произведена в Европа. Е, голяма част от нея се внася и тя не е, съответства на нашите изисквания, отчасти защото СТО не ни позволява да забраним тези храни и второ, защото не можем да следим началото и, и края на веригата, например консервирана риба от Юго-Источна Азия. Комисията има ли предложения в тази област? За клонираните животни ние гласувахме предложението а, за документ да се изтегли този въпрос и да се забрани използването на клонирани е, животни за храна. Комисията съгласна ли с това? При, вие бихте ли подкрепили идеята за забрана на клонираните животни. Знаем, че се клонират животни. И ако под се забрани потомството на клонираните животни за, хран... за храна, как ще проверяваме това? Не е ли невъзможно? Да разберем дали става дума за поколение на клонирано или неклонирано животно. Какви предложения има в комисията? Благодаря, господин председател. Господин комисар, на няколко пъти беше повдигна въпроса за директивата за трансграничното здравеопазване. Аз бях докладчик по становище и в моя текст аз поисках Европейския съюз да отчита предизвикателството, което ни очаква през следващите години, а именно застаряването на населението и засилените потребности от здравеопазване. Аз знам, че Испанското председателство е отворено за нови решения. Смятате ли да, обогатите текста с това предложение. Здравеопазването всъщност е източник на нови, работни места, осигурява и социално сближаване. И въпросът е много важен с оглед на нарастващия брой а, граждани, които ще се ползват от това. Господин комисар, гражданите се разтревожиха от първото съобщение за разрешение за ГМО, първото след 1998 година. Вие казахте, че тези решения се взимат въз основа на научни данни. И разбира се, тези данни трябва да бъдат надежни. Комисията каза, че решението за картофа флора се основава на научни заключения. Комисията е проучила две изследвания от ЕФСА за картофа флора, но също така е вярно, някои смятат, и то доста хора смятат, че тези данни не са надежди. Може би трябваше и някой друг трябва да даде становище за надежността на а, заключенията. Всъщност, ако смятате, че тези заключения са надежни, защо поискахте второ заключение? Dankeschön, Anja Weisgerber. Благодаря, Аня Вайсгербър. Благодаря. Имам и аз три много кратки въпроса. Единият е свързан с, с имитатите на храни. Господин комисар, вие на изслушването казахте, че ще се борите за по-добро етикетиране на имитатите, защото те представляват измама. Сега питам, докъде е стигнала работата в комисията по този въпрос. Нашата комисия се произнесе много ясно. Разбирам, че има юридически проблеми с термина имитат но могат да се намерят и заместители, примерно произведено с растителни вещества, заместители на сиренето. Втори въпрос – ГМО. Няколко пъти стана дума за тях. Много се радвам, че председателя на комисията Барозо и самия вие смятате да се застъпите за това държавите членки сами да решават дали ще разрешават отглеждане на ГМО или не. Доколко е конкретизирана работата ви в тази насока и не може ли а, той да включи, вашето предложение да включи самостоятелност и на регионите по отношение на това да решават разрешаването на ГМО. И последна точка информация за пациентите. Аз винаги съм се борила за правата на пациента. Смятам, че той трябва да бъде информиран. Идеята ми е да има неутрална интернет платформа, която да дава възможност на пациентите обширно да се информират както за лекарства, средства, така и за а, болести и терапии. Това е а, становище прието в Комисията за защита на потребителите. Предстои да се приеме и при нас. Благодаря. Uh, Благодаря много, господин председател. Благодаря, господин Дали. Е, радвам се, че сте тук. Имам три въпроса за по милион долара, евро. Първо, по отношение на системата за здравеопазване, възнамерявате ли да поискате от държавите членки техните планове за подготовка за справяне с рисковете и а, планове за предоставяне на основно здравеопазване? Вторият ми въпрос. Какви са плановете ви по отношение на дигиталния дневен ред. И трето, фермерите за да, Извинете, бяха повдигнати въпроси по отношение на фармакологичните вещества и така смятате ли да приложите технологичната оценка на и за медицинските продукти. Сандрин Белия. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Дали. Мисля, че много говорихме за ГМО тази сутрин, но всички ние носим отговорност да осигурим за гражданите ефективна защита срещу отглеждането и разпространението на ГМО. Тази сутрин искам да задам въпрос и да направя един коментар Искам да привлека вниманието ви върху прозрачността за научната оценка от страна на Ефса и етикетирането на продукти, които евентуално съдържат ГМО. тази сутрин нашата комисия гласува разпоредба, според която етикетирането на месо от и съдържащо евентуално ГМО е минимум и се надявам, че вашата комисия е наясно с слабостите, свързани с етикетирането. Що се отнася до научната оценка, вие казахте, че комисията основава своето решение на, научната, на научни заключения. Самата ЕФСА признава, че научната оценка по ГМО не включва санитарни и екологични рискове в дългосрочен план. Оценката на ЕФСА не обръща внимание на противоречиви изследвания от външни организации. Днес е невъзможно да се получат тестове и протоколи, които да допуснат контрол от страна на гражданите върху тези оценки имайки предвид липсата на прозрачност, липсата. Председателя прекъсва гражданката, ораторката. Моят въпрос, господин Дали, е какви са условията, при които ще прилагате принципа на предпазливост и предохранителни мерки. Председателят прекъсва ораторката. Благодаря. Предлагам да направите онова, което направихте, когато разговаряхме с комисаря Поточник, да не да отговорите на това, което можете да отговорите устно, на останалите да дадете писмен отговор. По отношение на оценката на фармацевтичните продукти, смятам, че трябва да се наблага, набляга на еф ефикасността на медикаментите, а не само на тяхната безопасност. Второ, застаряването, това е един от основните ми приоритети. Смятам, че това е много важен елемент, който трябва да вземем предвид за устойчивостта на системите на здравеопазване. Много важно е да можем да осигурим здравословното състояние на застаряващото население. Много важно е, е да са здрави хората и за да са ефективни. И е, затова много се радвам, че Испанското председателство при прегледа си на е, здравната инициатива въведе отново формулировката, която ние предложихме като комисия, в която искаме по- добра координираща роля, за да може електронното здравеопазване да се придвижи напред и да могат да се координират системите в различните държави членки. Що се отнася до информацията за пациентите, харесва ми предложението на вашата комисия да се създаде специален портал – интернет, е, в който да се филтрира информацията, фармацевтичните компании да са длъжни да предоставят информация, пациентите да могат да бъдат защитени срещу рекламирането на фармацевтични продукти. И последен коментар по генетично модифицираните организми. Е, по всички останали въпроси ще отговоря в писмен вид. Няма. Е, не е добре да правим такива а, заявление от сорта на това, че е, Европейската агенция за безопасност на храните е, не е надежден източник. Ако имаме някакви съмнения, добре е, да анализираме конкретните съмнения. Аз самият, например, смятам, че е добре да има постоянно наблюдение на независимостта на съветите, предоставени от различните комисии в рамките на ЕФСА. Това означава, че трябва тази организация да стане по-силна, а не да се демонизира. Председателят, благодаря много, господин комисар. Благодаря, че представихте своите идеи и че отговорихте на повечето въпроси. Е, останалите отговори очакваме в писмен вид.